Скъпи колеги, Скъпи колеги, е, бихте ли седнали, ако обичате? Не, не. Kostas. Костас. Аля. Така. И така, скъпи колеги, това е първото заседание на нашата комисия за тази година. И за това в началото бих искал най-напред да ви пожелая на всички всичко най-хубаво за новата година. Надявам се тя да бъде плодотворна и за работата на комисията по риболова. Както обикновено ще започна с приемането на дневния ред. Има искане от господин Ферера. Неговата точка 9 или 10 да преминат веднага след гласуването. Виждам, че той току-що излезе от залата обаче. Добре, съгласни ли сте? Ако няма възражения, съгласни ли сте с така изменения дневен ред? Така. Значи дневният ред е прият. Дневният ред е прият така, готово. И така, искам да ви напомня, че тази вечер в 18.30 е коктейла за новата година за нашата комисия в салон на депутатите на приземния етаж на сграда Спинели. Искам освен това да ви напомня, че след като приключи коктейла, след като приключи коктейла, колегата Мян Мон организира кратко празненство. Така ли е? Нали знаете къде се намира точно залата? Къде е? Къде е? Да. Да, значи, значи не е далече от тук, можем да отидем, можем да отидем веднага, да, знаете къде е. Да, лошо съвпадение. Чудесно, казва председателя. Добре, е, значи после е, първо ще вечераме и после отиваме на празненството. И така предлагам да приемете протоколите на нашето заседание от 21 28 ноември 2017 година. Някой възразява ли също тези забележки? Виждам, че няма забележки. Благодаря ви за което. И така сега пристъпваме към дневния ред. Бих искал да поздравя, да поздравя с добре дошъл господин Румен Порожанов който е министър на замеделието, на храните и на горите. Да, чакайте, да, и на горите на Република България. Той се занимава обаче и с рибното е, е, стопанство. Е, освен това, той ми каза, той лично ми каза, че е бил и министър на финансите, така че знае, знае, знае, знае какво значи финансов проблем. Така или иначе, господин министър, най-напред бих искал да ви направя кратка забележка в качеството ми на председател. Ние сме канили неколкократно естонското председателство, току-що казах по време на заседанието на координаторите, за да говорим за ОДО в Балтийско море и винаги сме получавали отрицателен отговор. Жалко, така че, тъй като е, ние сме с законодатели, бихме искали да поддържаме диалог с председателството, с страната, която е председател на Европейския съюз. Знаем, че вие няма да бъдете изправени в такава ситуация, защото вие ще бъдете председатели от януари до юли, но така или иначе искам за бъдеще, тъй като вие в момента през представлявате съвета, да чуе нашето желание за интернационално сътрудничество. Моля ви, предайте това на съвета защото и вие отговаряте за това. Да, преди, е, преди колегите да получат думата, защото те ще ви зададат въпроси, е, първо искам да ви кажа, че две неща много ме интересуват, а именно фонда е, за управление на морските ресурси. Имаше много голямо закъснение във връзка с фонда по управление на океаните. Това закъснение е много обезпокоително. Искам да ви напомня, че държавите членки са отговорни за това да е, освоят тези фондове, за да бъдат подкрепени подходящи подходящи проекти. Искам да разбера какви са инициативите от страна на държавите членки за това, че не се освоява средствата по този фонд. Освен това, набирането на данните. Набирането на данните е, е, добива изключително важно значение за ефективното управление на риболова, така че при устойчивия риболов ние трябва да имаме правилно познание за състоянието на резервите, защото ние не знаем какво е състоянието на много резерви. Така че ако нямаме е, данни, да ни сигурни данни за състоянието на тези запаси, ние няма да можем да вземем подходящите решения. Така че данни за състоянието на запасите. Дали държавите членки са достатъчно мобилизирани за набирането на данни? Ако не е така, моля, опитайте се да ги мобилизирате. Ако не е така, и тук се връщам към първия ми въпрос, защото е повече от ясно, че държавите членки могат да използват океаните, за да подобрят набирането на данни. Това, което исках да ви кажа, господин министр, давам ви веднага думата. Имате думата, господин министр. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les députés membres de la commission de la pêche, mesdames et messieurs les... Чест да бъда пред вас днес, за да представя приоритетите на първото за България председателство на съвета на Европейския съюз. Бих искал също така да изразя удовлетворението си, че виждам уважавани от мен представители на Европейския парламент, които вчера имахме също среща в Земеделската комисия. В продължение на 6 месеца България ще е основен двигател на задачите от дневния ред на Съюза. Ще съчетава функциите си на честен посредник, политически лидер, председател и координатор. Подготвени сме за това – Осъзнаваме, че няма да е лесно, но знаем какво искаме да постигнем и можем да го направим. Нашата цел е да отговорим на реалните нужди на европейските граждани и да положим всички необходими усилия да превърнем предизвикателствата във възможности. Българското председателство на съвета на Европейския съюз е в исторически момент. Привилегия, но и голяма отговорност. Основните ни цели са свързани с насърчаване на партньорствата на всички нива на основата на интегриран подход и съвместно сътрудничество. Като председателство ще се стреми позитивен и конструктивен дух към постигането на ориентирани към бъдещето реални резултати, следвайки принципите на прозрачност и отчетност, реализирайки отворено към гражданите председателство. Европа и европейските граждани се нуждаят от стабилност, сигурност и солидарност. Във връзка с това посредством съгласие конкурентоспособност и кохезия, българското председателство ще се стреми към по-силен и стабилен Европейски съюз за утвърждаването на силна цифрова единна Европа. Също така ще търсим баланс между специфичните приоритети на държавите членки и стратегическите приоритети на Европейския съюз за постигане на реални, видими резултати в активен диалог с гражданите и в отговор на техните очаквания за повече сигурност, заетост, устойчив економически растеж и по-силно присъствие на Европейския съюз на световната сцена. Българското председателство ще работи по темите за младеща и сигурността като хоризонтални приоритети и с оглед на комплексния характер на предизвикателствата пред младите хора и съвременната среда за сигурност. Специфичен приоритет на българското председателство е европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани. Като държава членка на Европейския съюз с евроатлантическа ориентация България ще фокусира усилията си върху стратегическите приоритети на Европейския съюз, поддържането на добросъседски отношения и регионалното сътрудничество. В контекста на съвременния облик на Европейския съюз бих искал да подчертая значимостта на конструктивното сътрудничество с Европейския парламент в качеството му на съзаконодател и представител на над 500 милиона граждани на Европейския съюз. Неоспорим факт е, че Европейският парламент в лицето на Комисията по рибарство е съществен фактор в процеса на приемане на всяка една законодателна инициатива в този сектор от економиката на Европейския съюз. Съвместно с съвета носят основната отговорност за дефинирането на работещи и практически приложими управленски решения, които в максимална степен да гарантират устойчивото управление и опазването на живите морски ресурси – както и интересите на европейското рибарство. Не мога да не изразя своята благодарност към всички вас тук, към предишните председателства и Европейската комисия за това, че изградихте рамката на това взаимно сътрудничество, основано на зачитането на позицията на другия и на взаимно уважение и доверие. Бих искал да припомня, че през 2013 година, след дълги и трудни преговори, съветът и парламентът постигнаха споразумение – и бе прията сегашната реформирана обща политика в областта на рибарството на Европейския съюз. Придържайки се към целите и спазвайки принципите залегнали в нея, може да кажем, че до сега има постигнат напредък по отношение на устойчивостта на риболова и аквакултурите в екологичен, економически и социален аспект и в същото време в осигуряването на здравословна храна за европейските граждани – Европейската риболовна индустрия е динамична и допринася в голяма степен за достоен жизнен стандарт на рибарските общности. Приемането на реформираната политика е само един от многото примери за успешното сътрудничество между двете институции. С радост ще отбележа и постигнатото подобрение на някои от економическите показатели на риболовния флот на Европейския съюз. Резултатите от последните анализи показват нарастване в сравнение с предходните години за повечето от регионите. Това подобрение в економическото представяне, заедно с увеличението на броя на някои запаси, които биват експлоатирани на нива на максимален устойчив улов, е, е съобразно доказателство за успешното провеждане на политиката в областта на рибарството на Европейския съюз. Разбира се, пред нас стоят и много предизвикателства, с които те първа предстои да се справим – все още се намираме далеч от, постигнатите, от постигане на крайните цели и трябва да се възползваме от всяка една възможност за съвършенстване на подхода ни за управление. Необходимо е да продължим със съвместните си усилия, насочени към постигане на общата цел, а именно устойчиви рибни запаси и конкурентоспособен сектор, които да допринесат за стабилността на крайбрежните региони и съхранят традициите напред във времето. В тази връзка един от основните приоритети в работата ни с Комисията по рибарство на Европейския парламент и с господин Габриел Мато и неговия екип ще бъде постигането на реален напредък в преговорите по предложението за регламент за опазване на рибните запаси и морските екосистеми чрез технически мерки. Това е изключително важно досие, особено като се има предвид, че в момента се намираме в повратна точка – от прилагането на общата политика в областта на рибарството. И приемането на този регламент ще даде допълнителен тласък по отношение на един от основните принципи на политиката, а именно този за отчитане на регионалните специфики. Така ще позволим на тези, които са на терен и са запознати с реалностите от практиката, да участват в взимането на решенията, които пряко ги, ги касаят. Ние ще работим усилено но ще се опитаме да не приемаме прибързани решения, които не е ясно как ще бъдат приложени на практика и какво ще бъде тяхното отражение върху рибарството като цяло. Що се касае до предложението за регламент за определене на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан, сме готови да работим заедно с госпожа Линея Енгстрьом – и нейния екип, така че да завършим преговорите с Европейския парламент по това важно досие. В същото време очакваме да започнем работа по някои други предложения за транспониране в правото на Европейския съюз на мерките за опазване и управление, прияти в други регионални организации за управление на рибарството. Многогодишните планове за управление също са основна градивна част от общата политика в областта на рибарството. Очакванията са, че те ще подпомогнат постигането на целите за преминаване към риболов на нива на максимален устойчив улов. Очаква се тези планове да съдържат мерки за прилагане на задължението за разтоварване на улова, предпазни клаузи, които урегулират предприемането на необходимите действия в случай на непредвидени ситуации, а също и конкретни технически мерки. От друга страна, многогодишните планове ще предоставят възможност за приемане на решения – които по-прецизно и задълбочено да отчитаме научните постижения и препоръки. Действащия план на Балтийско море, за Балтийско море и постигнатото съгласие по плана за Северно море ни кара да вярваме, че имаме добра основа да продължим да работим усилено по следващите, които ще бъдат представени на комисията. Очакваме плановете за западните части на Средиземно море и за западните води на Европейския съюз в Атлантическия океан вече бе представено първото изменение на плана за Балтийско море, което всъщност ще представлява един добър тест за адаптивността на новите планове и възможността им да отчитат по най-ефективен начин последните научни съвети по отношение на запасите, които обхващат. Европейската комисия предостави своето предложение за изменение на този план и ние сме готови да работим в съвета за започване на преговорите с Европейския парламент, възможно най-скоро. Същото се отнася и за следващите многогодишни планове, които предстои да бъдат представени от Европейската комисия. Бих искал да отбележа и многогодишния план за дребните пелагични запаси в Адриатическо море. Ще проследим с интерес предстоящите дискусии и гласувания в Комисията по рибарство. Оценяваме значимостта на риболова на конкретните запаси и сме готови да работим за постигане на напредък по това досие. Голяма част от дневния ред за първите 6 месеца на тази година принадлежи и на въпросите, свързани с външното измерение на общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз. Това включва подготовката на позицията на Европейския съюз за срещите на регионалните организации за управление на рибарството. Също така предстоят годишните срещи на комитетите по рибарство към Организацията по прехарана и земеделие – и на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Всички те, както и гарантирането на интересите на Европейския съюз в споразуменията за партньорство в риболова с третите страни, са сред приоритетите в, работата, в работната ни програма. Бих искал да спомена и предстоящото изменение на регламента за контрол. Този регламент, заедно с регламентите за нелегалния, недеклариран и нерегулиран риболов, и за външните риболовни флотове представляват трите основни стълба на общата политика в областта на рибарството. Тези регламенти допринесаха много за, за усъвършенстване на системата на Европейския съюз за контрол в рибарството. Борбата с нелегалния риболов е постигнат сериозен напредък и Европейския съюз се разпознава като водеща сила в международен аспект в това направление. Ефективното им прилагане е не само от съществено значение за опазване на запасите, но и за гарантирането на интересите и конкурентоспособността на рибарите, които стриктно се придържат към правилата. Ние очакваме скоро Европейската комисия да представи своето предложение за изменение на контролния регламент. Възнамеряваме по време на заседанието на съвета през месец юни да проведем обмен на мнения по предложението. А след това на неформалната среща на генералните директори да продължим дискусията, като навлезем в повече детайли. Бих искал да изразя вътрешната си убеденост, че ако е необходимо Европейския съюз да продължава да прилага амбициозен план по отношение на политиките си в областта на запасите и устойчивото управление на рибарствата, включително и в региони като Средиземно и Черно море. Характерното за тези басейни е, че успехът на нашите усилия е силно зависим от сътрудничеството и партньорството с третите страни, които участват в освояването на споделените запаси. В тази връзка не мога да пропусна да отбележа, че през последната година бяхме свидетели на успеха на проведената конференция на високо ниво в Малта и подписването от министрите на декларацията Medfish Forever. Провелата се през 2016 година в Румъния конференция на министрите от Черноморския регион без стъпка в правилната посока. И в резултат на нея разполагаме с декларацията от Букурещ – като продължение на тези успехи, по време на българското председателство ние напълно ще подкрепим разработването на план за рибарството в Черно море. Със съдействието на Генералната комисия по рибарство за Средиземно и Черно море ще организираме конференция на високо ниво в България в началото на месец юни тази година. Ще търсим поемане на реални възможности, ангажименти от всички министри от Черноморския регион. В заключение, Бих искал да кажа, че нашите действия ще бъдат ориентирани към устойчиво управление на европейските рибарства по един балансиран начин, който да гарантира в максимална степен опазването на запасите и същевременно жизнеспособността на бранша в днешните условия. Уважаеми господин председател, позволете ми да ви благодаря, че ми предоставихте възможността да представя нашите приоритети и още веднъж да изразя нашата готовност да работим заедно в дух на сътрудничество и партньорство – Очаквам вашите въпроси, като ще се опитам да отговоря възможно най-изчерпателно в рамките на времето, с което разполагаме. Уверявам ви, че мой екип и аз ще бъде на разположение и след заседанието днес, така че в случай на необходимост бихме могли да продължим дискусите. Благодаря ви. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Благодаря, господин. Je vais donc maintenant passer la parole. Je donne да, на координаторите и всеки един от тях ще разполага с 3 минути, а депутатите след това ще разполагат с една минута. И давам първо думата на Габриел Мат. Благодаря, господин председател, господин министър. Разбира се, предполагам, че в бъдеще ще имаме време да поговорим по тази тема. Сега искам да ви помоля да ми извините, защото в 4 часа трябва да напусна залата, тъй като отивам в комисията ИКОН. Там трябва да гласувам. Но друг, моите е, колеги ще изслушат отговорите. Сега, вие споменахте сътрудничеството на институциите. Това е от основно значение между съвета и парламента. Регламента за техническите мерки е за мен е нещо основно, много важно. Разполагаме вече с мандат от страна на парламента, така че сега очакваме съвета да подаде ръка. Трябва да ви кажа, и много пъти съм го казвал, че не съм удовлетворен от действията на комисията в този смисъл, защото се работи в продължение на 10 месеца по приложенията. И аз просто не разбирам как изведнъж след толкова много работа всичко започва от начало. Така че съм сигурен, че има начин да постигнем до някакво а, окончателно решение, тъй като нашето предложение е балансирано, разумно и смятам, че е, парламента и съвета са доста близко един до друг и техните виждания се приближават много повече, отколкото е, някои мислят. И тук като стиги за това, Смятам, че трябва да намерим решение колкото се може по-бързо, защото проблема е важен. А също така имаше, знаете, дебата за риболов чрез електрически импулси и смятам, че можем да работим и по тази тема и да обсъдим и за в бъдеще, като не се спираме само на един или друг аспект. Също така трябва да, да видиме дали държавите членки разполагат с необходимите инструменти, дали тези инструменти отговарят на техните нужди. И снежния краб. Ние казахме на комисията и на съвета, че трябва да има едно много по-ясно и по-твърда позиция спрямо Норвегия. И също така за споразуменията с Мавритания и, Марокко Знаете, че специално е, споразумението за риболов с Марокко е огромно значение за нашата комисия. Nos encontramos aqui ontem na agricultura, hoje nas pescas e quero de facto voltar a... Добре дошли в е, Комисията по рибно стопанство. Искам да ви благодаря за това, че сте тук сред нас. Европа внася много риба. Имаме много голям потенциал. Ние сме втория по големина потребител на глава от населението в света. За нас е много важно всичко казано във връзка с рибарските изделия. Вие споменахте многогодишните планове за управление. Те са изключително важни за рибарството в Европейския съюз. И всичко върви добре. Досието, за което отговаряме Лорика Родост и аз, е свързано с Северно море. Е, отчитат се и ефектите от Брексит. До сега всичко върви добре. Имам един въпрос по текущите досиета. Искам да изразя моето безпокойство, защото възможността съществува комисията през септември вероятно да приеме единен план за западните води, т.е. Атлантическия океан. Аз имах вече възможност да взема отношение по това и се надявам тяхната позиция да бъде коригирана. Атлантическият океан, там нещата са поставени по различен начин по отношение на риболовните флотове и е, рибните запаси. Северните води са различни от южните води. На север се ловят повече от 400 демерсални видове. В южните води на Атлантика нещата изглеждат по друг начин. Международният е, съвет по морски въпроси посочва, че запасите са много диференцирани и това трябва да бъде взето предвид. Искам още веднъж да припомня, а и колегата Мато вече посочи, че в началото бяха учредени регионалните съвети. Много добре бяха дефинирани географските региони и в различните региони, както казах, бяха учредени тези съвети и надявам се е, комисията да преосмисли това разпределение. Що се отнася до политиката в областта на рибарството, миналата седмица по време на пленарната сесия – беше проведен дебат, който беше споменат от колегата Мато. Дебата беше за техническите мерки и ставаше дума за тристранните преговори. Техническите мерки са много важни в общата политика в областта на рибарството и сега има едно предложение, съгласно което научния съвет да представи информация Всъщност аз изчерпах моите три минути. Благодаря. Благодаря, Лигарто. Господин Мамбален. Благодаря, господин председател. Също от името на третата по големина група на Европейския парламент искам да ви кажа сърдечно добре дошъл, господин министр, в нашата комисия. Миналия четвъртък премина бура през цяла Европа. Във вторник, 16 януари, обаче имаше друга голяма буря и тя беше в областта на рибарството. Рибарството в Нидерландия, Белгия и Германия. Всъщност това са трите страни, които имат временно разрешение да прилагат риболов с електрически импулс в Северно море. Това беше иновативен метод, но в този парламент бяха изразени противни мнения и може да се стигне до там ние да преминем към един друг метод на рибарство – с който просто се преорава морското дъно и с мрежите могат да бъдат причинени още по-големи вреди, отколкото чрез риболов, чрез електрически импулс. Това като един първи аспект – и мисля, че в по-нататъчната дискусия по техническите мерки това ще бъде важна точка. При техническите мерки има голяма дискусия между парламента и дискусията преди целите на член 4. Парламентът посочва, че ние не искаме да определяме конкретно тези цели трябва да има организация в отдалните морски райони, а от друга страна преговорите са много сложни, така че искам да попитам как ще протекат по-нататък тези преговори. Това като първи въпрос. Второ, този парламент в своето незнание реши да забрани риболова с електрически импулс, обаче е, такова такъв селективен начин на улов е необходим предвид задължението за разтоварване на сушата, което означава, че и най-малките екземпляри е, трябва да бъдат разтоварвани на сушата. Господин министр, тъй като парламентът се обяви срещу този метод на риболов, е, как изглеждат нещата с е, селективния риболов? как бихме могли да го постигнем, защото иначе ние ще попаднем в една невъзможна ситуация, която ще превърне бурата в рибарството в ураган. Благодаря. Това са моите въпроси. Благодаря, Петър. Марио Пинто за Алде. Господин министр, Радвам се много, че сте тук сред нас. Благодаря ви за посещението и ви пожелавам всичко най-добро по време на вашия мандат като председатели на съвета през следващите 6 месеца. Аз съм представител на групата на либералите. Искам да поставя два въпроса. ще се стигне ли скоро до промяна на парадигмата по отношение на отношението ни към рибарите? Те всъщност са първите, които отговарят за качеството на самата риба, но и за качеството на моретата и океаните. Вие те обаче се разглеждат от компетентните в рибарството органи като заподозрени почти. Е, като хора, които вършат нещо непозволено, въпреки че тяхната дейност е много добре регламентирана. Искам да посоча, че следва да се припомни факта, че рибарите също посочват, че качеството на водите се влушава и голяма част от рибата, която консумираме сега, също и дълбоководни видове, са заразени с кадми и живак. Компетентните органи трябва наистина да контролират много строго замърсяващите индустрии, най-вече в Средиземноморието. Така че е необходимо да се подходи сериозно към тези проблеми, към опазване на морската околна среда. И тук смятам, че рибарите са много важни действащи лица. Искам да посоча също, че понякога отношението от страна на комисията е твърде лекомислено, когато става дума за предоставяне на лицензии. Има един случай, който беше споменат тук и който наистина е симптоматичен. Много често комисията в продължение на години е предоставила лицензии на рибари, които извършват риболов с електрически импулс – въпреки е, че не е имало технически и научни изследвания, които да бъдат в подкрепа на тези решения. Сега парламентът забрани този начин на улов и е, въведе рибарите в една тежка ситуация. Те се чувстват увредени. Сега не искам да твърдя, че като цяло трябва да допуснем риболова с електрически импулс. Не, аз просто искам да посоча, че някои прибързани решения могат да имат тежки последици, най-вече когато не се вземат предвид резултатите от технически и научни изследвания. За това е необходимо да се внимава най-вече по отношение на научните становища. Ние Имаме научни изследвания за всички вкусове. След това е ред на юристите, на съдилищата. Те се занимават с такива случаи. Така че, е, защо се прави това? Защото много е, неконтролирано се издават е, такива научни становища. И другите координатори не са тук, така че искам да е, попитам кой желая да постави въпрос. Господин Агилар. Е, Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин министр. Това наистина е удоволствие. Вече разговаряхме по земеделските въпроси, а сега и за риболовата. Знаете какви са приоритет, приоритетите на, на моята комисия, на нашата комисия. Смятам, че освен по въпроса, свързан с риболова, с електрически импулси, постигаме добри резултати. Сега аз съм а, загрижена за споразумението с а, Марокко. Очакваме решение на 14 юли беше крайния срок. Знаете, че те споразуменията с Марокко, Мавритания са много важни и трябва да видим и как, докъде е стигнало споразумението с Гвинея Бисал. Това е много важно за моята страна, за Испания. И също така ме интересува с какви ще бъдат плановете на комисията за Средиземно море, но за това ще говорим по-нататъка. Благодаря. Клара, госпожа Томасич. Благодаря, господин председател. Господин министр, имам съвсем кратък въпрос, но той е много важен за мен. Бих искала да разбера каква е вашата позиция, какво е вашето мнение върху многогодишния план за пелагичните видове в Адриатическо море. Е, предвид състоянието на тези морски видове и изключително тежкото положение на риболова в цялото Средиземно море, но най-вече в Адриатическо море. Председателя, благодаря е, госпожо Томашич, е, госпожа Нимо Николай. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр, за вашето изложение. България и моята страна Румъния не са особено заинтересовани към риболова и това ще бъде гаранция за обективност защото това е дискусия, която се води основно от рибарската промишленост. Та, ние трябва да бъдем обективни и да потърсим най-добрите решения, включени в дневния ред в момента. Аз изцяло ви подкрепям за, е, ви поздравявам за подкрепата ви за многогодишния план за Черно море. И имам два въпроса към вас. Нашите страни имат е, кораби, които отговарят на европейските стандарти. За съжаление обаче, макар и да не са многобройни, тези кораби не могат да ловят риба в Черно море. Та, смятам, че тъй като фондовете не са изчерпани напълно, ние трябва да го направим, за да докажем жизнеспособността на нашата промишленост. Смятате ли, че ще може да се намери някакво решение, за да могат нашите малки флотове да участват в риболова в Черно море? Вторият ми въпрос е свързан с вътрешните води. Ние споделяме и Дунава. Дунава е много замърсен. Е, има много рибни видове, които са на изчезване. Може би трябва да се намерят проекти за възстановяване на рибните запаси в е, Подунава, като е, определени видове риби са необходими, но, уви, до момента не е направено почти нищо, за да бъдат съхранените. Председателя благодаря, Енрика. Давам думата на колегата Пако. Миямон. Е благодаря, господин председател. Много успех на българското председател. Вие споменахте новият регламент. Имате ли някакъв, някакво понятие какъв е графика, кога ще бъде направено това предложение? И Споразуменията с Мавроко, Марокко и Мавритания са много важно. Кажете нещо за това. И също така бих искал да знам а, какво ще стане с споразумението с Гвинея Бисао. Той изтече през ноември 2017 година. Доколкото разбирам, а, Проблема е, е, тежък, важен. Става дума за изхвърлянето на нежелания улов. И искам да знаем дали по време на на, на ваша, по време на вашето мандата, дали ще намерим някакво решение, свързано с това изхвърляне, особено, що се отнася до смесения улов. Педро. Добре дошъл, господин министър. Благодаря ви за изказването. Радвам се, че споменахте аквакултурата. Вие казахте, че аквакултурата е, има бъдеще и говорихте и за регионалните специфики на този е, вид и на... Но знаете, ще ви дам един а, е, пример. По, по, понякога има двойни а, е, а, решения, двое, двойни а, различни а, правила и искам да знам а, дали ще направите нещо да има някакне уеднаквяване на правилата, свързани с аквакултурата, за да няма препокриване на правила или разминаване на регионални правила в тази област. Благодаря, господин председател. Бих искал да ви благодаря, господин министър. Вие споменахте прозрачност и контрол дали парламента и, и съвета ще прилагат еднакви мерки за, за прозрачност и контрол. Защото знаете, че до, сега съвета винаги е отказвал да работи прозрачно, особено що се отнася до квотите. Сега, а, знаеме, че риболова с електрически импулси в момента няма да бъде приоритет, но знаете, че за Северно море има кораби които и рибари, които вече са инвестирали в това какво ще направите. И колкото до, спораз... до споразуменията с Марокко, знаете, че това е много важно също Брексита. Мож, можем ли да започнем вече с отрасловите споразумения? Какво ще стане с рибарството след Брексита? Говориме също така за регионализацията, за един нов модел на управление на ресурсите. Е, дали този модел ще може да се прилага и в областта на аквакултурата? Госпожа Радос, благодаря господин председател. Сърдечно добре дошъл господин министр. Вие засегнахте въпроса, че ще има ново предложение на комисията за плана за управление на Балтийско море. Можете ли да предложите тук малко повече подробности? И вторият ми въпрос, аз мисля, че ние бавно се движим към кръстопът. Ние в северната част на Европа се споразумяхме за квоти. Сега ще трябва да създадем планове за управление на юг и аз чувам, че се отхвърлят квотите. Искам да чуя какво е вашето мнение, как смятате да решите този въпрос, защото това решение трябва да бъде взето бързо. Благодаря. Благодаря, Орике. Шон Кири. Благодаря. Господин министр, задачата ви е незавидна. Има толкова разногласия тук е, в Комисията по рибно стопанство. Е, толкова са разногласията, колкото има риба в морето. Така че, на добър час. Въпросът ми е свързан с Брексит, разбира се. Аз съм от Ирландия и ние сме е, много обезпокоени от евентуалното отражение на Брексит особено намеренията на обедненото кралство във връзка с Лондонската конвенция. Да, можете ли да направите вие като председатели, за да облегчите страховете на рибарите в Ирландия и евентуално да посъчите най-лошия сценарий и най-добрия сценарий. Какво могат да направят европейците, за да избегнат най-лошия сценарий? Предварително ви благодаря за отговор. Мерси. Председателя, благодаря. Благодаря, скъпи колеги, за всички тези въпроси. Сега отново ще дам думата на господин министъра, който ще се опита да постигне успех. Надявам се да успее да отговори на вашите въпроси. Господин министър, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Първо към вашите въпроси и призив. Безспорно е, че председателството ще се стреми към институционално сътрудничество в, в най-добрите му форми. А, наш ангажимент е да поддържаме, освен това, прозрачност, надявам се, такава каквато има в Европейския парламент. Независимо от всички различни мнения, независимо, че по един въпрос а, или по различни теми, както спомена колегата, има толкова мнение, колкото са рибата в морето. Важно е темите да бъдат поставени ясно, да бъдат прозрачни, за да могат и решенията да бъдат открити. Тема, която, господин председател, е във вашия въпрос, но тя беше спомената и от други колеги. Фонда за управление на морските ресурси. Това е една изключително важна тема, защото рибарската политика, такава каквато е постигната, разбира се, с цялото усъвършенстване, с многогодишните споразумения, с подобрението на регламентите за контрол, за улов, за добив, с научните изследвания, които трябва да бъдат водещи във всяко едно решение, за да не се допускат решения, които в последствие да вие съвместно, пък и страните членки да се чудят как да намерят решението, защото вече са направени инвестиции в тях. Затова те трябва да бъдат научно обосновани и нормативно и пазарно регламентирани. Така че фонда за управление а, смятаме, че е изключително важен и така както е много сериозен дебат за фонда за управление, а, двата фонда за управление на общата сълскостопанска политика, смятаме, че не по-малък, независимо от финансовите параметри на този фонд, е и фонда по рибарството. За финансиране на всичките дейности по рибарството, разбира се, много е важно – да се види в новия програмен период дали това би могло да се използва и за подобряване на структурата на, на, рибар, на, на риболовните кораби, така че те да бъдат а, а, реновирани, пардон, а, да бъде обновен а, рибарския флот и той да бъде много по-ефективен. Да, и в България ходил съм по нашите пристанища. Това, което виждаме, не е най-модерното и най-доброто, което се може да бъде в, в рибарския сектор. Затова затова този фонд, освен инвестициите, които прави, освен техническите обучения, е изключително важен. За това поемам ангажимент в рамките на съвета, в рамките на дебата по многогодишната финансова рамка, да отстояваме позиции за адекватно финансиране и на рибарската политика. Изключително важна тема, за да може да, да, да продължи едно добро начало, което е започнато. Може би темата, която най беше засегната и в най-много изказвания, това е предложението за регламента за технически мерки. Още в самото начало мога да кажа, че това е изключително ключов файл с огромно значение за рибарството на Европейския съюз. И както казах, той ще стои високо в нашия дневен ред на председателството. Много усилия са инвестирани в дискусиите на съвета а, за постигане на общия подход на 11 май миналата година – за нас това е приоритетно досие и ние се надяваме да напреднем значително в преговорите, така че възможно най-бързо да успеем да постигнем съгласие с Европейския парламент и окончателната му структура. Знаеме, че има мандат, който е даден от Европейския парламент. Той е ясен мандат и в рамките на този мандат ние ще свикаме. Каква комисия беше? Комисията, която трябва да свикаме? Първата. Окей, okay. без, да, без да влизам в, в детайлите, ние ще влезем в, в диалог по най-бързия начин, в триалог по най-бързия начин, на база на мандата, на, на, на, който е даден на, на водещите по досието за техническите мерки, така че още в края на месец февруари, началото на март да започне този дебат. В зависимост от дебата и в зависимост от различията, които стоят на съвета, и в рамките на преговорите, които се водят в триалога, нали, ние ще се постараем да направим напредък по това досие. Напредък по досието, защото да, има определено различие, най-вече по най-чувствителната тема за а, а, ползването на електрическия импулс в рамките на, на, на риболова. По отношение на снежния краб, в района на Свалбард, да, това е един много чувствителен въпрос. Позволете ми да напомня, че миналия декември съвета постигна съгласие да включи в регламента за общия допустим улов и квотите за 2018 година възможности за риболов на снежен краб в зоната на Свалбард. Считам, че това решение потвърждава тълкуването на Европейския съюз на разпоредбите на договора от Париж и принципа на равен и недискриминационен достъп до, район, до риболов в морските зони около Свалбард. По-настоящем държавите членки не могат да използват тези възможности за риболов предвид на това, че все още е намерено решение с Норвегия. Безспорно решението с Норвегия, преговорите с Норвегия, които се водят от комисията, са крайъгълния камък за решаването на, на този в момента блокирал въпрос. Това, което зависи от нашето председателство е да извършим комуникация с комисията, разбира се и да следим отблизо този процес. Това, което дебатирахме и в така предварителните разговори, да, може би на този етап позицията на Норвегия е малко по, по хард позиция, която да не допуска този преговор, но ние а, това отстъпление, но в края на кращата ние ще, ще поставим този въпрос като, като приоритетен, по който да се работи. Темата с Брекзит, тя е доста чувствителна и е доста чувствителна, защото притесненията, които има в ролята на председателството да се говори от името на съвета, е малко силно и по тази точка ние все още не сме завършили дискусиите и няма конкретни резултати в рамките на съвета. Към момента темата за Брекзит не се разглежда ни въпроси, свързани с сектор рибарство нито са адресирани такива в резолюцията относно преговорите по Брекзит, прията в Европейския парламент на 13 декември 2017 година. От 15 декември Обединеното кралство поиска преходен период от 9 години. Преходното споразумение ще бъде част от споразумението за оттегляне и трябва да бъде в интерес на Съюза. Тук трябва да се знае, че възоснова на член 50 от договора за Европейския съюз е създадена специална структура от 27-те държави членки. В нея е, не е включено Обединеното кралство, на всички нива на вземане на решения в съвета и в Европейския съвет. Единствено създадената работна група по този член 50, Корепер, също по член 50, съвета по общи въпроси, пак по член 50 и Европейския съвет се свикват в формат Европейски съюз 27. Следователно никоя друга работна група или друга формация на съвета няма да обсъжда въпроси, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза. Това ще бъде от ключово значение за гарантиране на ефективен процес и адекватна координация предвид ограниченията във времето на преговорите по член 50. Разбира се, има много, много а, чисто а, региона, а, секторни въпроси, които трябва да бъдат дебатирани. Нека да видим как ще протечат преговорите в Брексит. Доколко тези, тези комисии, които те са малко по не са достатъчно специализирани като експертиза по земеделски, по рибарски и по много други въпроси, Предполагам, че може в един момент да се стигне до разширяване на обхвата на дебата и с по-широк кръг експертиза към, към момента преговарящите по Брекзит теми. Споразумението между Европейския съюз и Марокко. Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство с Марокко е от особено значение както за Марокко, така и за Европейския съюз. То е важно не само за, обме, за обема и близостта на водите, но също и в по-широк аспект от гледна точка на външната политика на Европейския съюз. Настоящия протокол е показал, че има положителен ефект в областта на управлението на рибарството, научните изследвания, борбата срещу незаконния, недекларирания и така нататък. Позитиви много. Доказано е, че осигурява социални и економически ползи в сектора подкрепа за инфраструктурата и другите дейности. Понастоящен съвета разглежда препоръка на Комисията за мандат за преговори за сключване на нов протокол към споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство. Веднага, щом мандатът на преговори бъде одобрен от съвета, Европейския парламент ще бъде уведомен съответно. съответно. Председателството ще подпомага работата в съвета в тази връзка. Разбира се, ние сме на разположение да съдействаме за успешно приключване на работата на съвета и да подкрепяме комисията по време на преговорите, така че ще бъде договорен подробен нов протокол. Като председателство очакваме да се сътрудничи с Европейския парламент съгласно установената рамка на междуинституционалните отношения при зачитане на съответните правомощия. По отношение на многодишните финансови план, многодишните планове за управление, да, те сами по, сами по себе си са един адекватен инструмент, който допринася за постигане на целите на общата рибарска политика. Ние трябва да ги припознаваме именно в тази светлина. Особено когато се намираме в навечерието на пълно прилагане на задължението за разтоварване, когато се стремим да увеличим броя на запасите, които да експлуатират на нива на максимално устойчив улов – и също и в стремежа ни по най-ефективен начин да отречем регионалните специфики и вниманието на решенията. Прилагането им следва да се подкрепя, да подкрепи усилията на нашите рибари и да гарантира тяхното устойчиво развитие. Разбира се, структурата и съдържанието на бъдещите планове, в това число и на дънните запаси в западните води на Адриатическия океан и западните части на Средиземно море, които по индикации на Европейската комисия ще бъдат представени в следващите месеци ние можем да коментираме и да дискутираме веднага в момента, в който бъдат разпространени до съвета и до Европейския парламент. По отношение на въпроса на госпожа Тамошич, многогодишният план за Адриатическо море След първия план за Балтийско море, съгласуван с парламента и в контекста на текущите преговори по многогодишния план за Северно море, съвета разглежда предложението за многогодишния план за запасите на пелагичните видове в Адриатическо море. Този план, план ще бъде наистина важен инструмент, който ще способства за продължаване пренасочването на процеса на вземане на решения на регионално равнище, като и за постигането на максимален устойчив улов до 2020 година. Предвид особеностите на този морски басейн в рамките на съвета работим по адаптирането на плана по най-добрия начин за постигане на тези цели в Адриатическо море. Взехме под внимание факта, че на 21 ноември сте провели първия дебат в комисията по рибно стопанство и че през януари е предвидено изслушване по този въпрос. Тъй като това е първия план за Средиземно море, е необходимо да отдадем необходимото внимание на специфичните характеристики на тази зона и риболовните дейности в нея. И силно се надявам, че съветът и парламентът ще могат да постигнат съгласие по специално разработен за целта план. Ние сме наясно, че това предложение е съществено важно за устойчивото управление на рибарството в тази част на Средиземно море и ще способстваме неговото, неговото а, придвижване и одобрение. Разбира се, тук има детайли. Детайлите може би са свързани с квотите, с а, допустимия улов, който е чувствителна тема за, за тези основно три страни, които са, които са част от, от този многогодишен план. По отношение на годишния план за Балтийско, за Балтийско море. Позволете ми да отбележа, за октомври 2017 година съвета постигна политическо споразумение относно бъдещия допустим улов и квотите, приложени в Балтийско море през 2018 година. Компромисът беше изцяло съобразен с диапазоните, посочени в приложението към многогодишния план за Балтийско море. Въпреки това, новите диапазони, предвидени от Международния съвет за изследване на морето, периодичните му становища за улова за запасите на херинга Ботаническия залив, не могат да се приложат при липса на промяна на диапазоните в плана. Поради това е необходимо спешно да се транспонира новото становище на Международния съвет за изследване на морето в плана за Балтийско море – да се гарантира, че възможностите за риболов са определени въз основа на най-добрите налични и най-актуалните научни становища. Българското председателство се ангажира да разгледа това предложение като въпрос с неотложен характер с оглед бързото постигане на споразумение. На първо четене по упростената процедура, ако парламентът даде съгласие. По отношение на дребномащабния крайбрежен риболов, Крайбрежните общности, които в голяма степен са зависими от рибарство, се нуждаят от особена протекция. Общата политика в рибарството адресира и особените нужди на крайбрежните общности, съществуването на които до голяма степен зависи от дребномащабния риболов, който прави който е изключително важен. Така че ние трябва да окажем необходимата подкрепа. Съвет оценява факта, че този въпрос стои като приоритет и за Комисията по рибарство и Европейския парламент. Тук беше поставена темата за да се чуе мнението на, на рибарите, на малките, на малките а, хора в сектора, които са с а, така наречен малък бизнес. А, ние смятаме, че както регионалните е специфики, така и всяко едно мнение – трябва да бъде достатъчно чуто и обосновано в рамките на, на дебат, който се води, така че да може да, бъдат, да се ползват именно и малките, и, и, и регионалните политики с най-добрите решения на всички европейски структури. По, по отношение на аквакултурите, аквакултурният сектор играе наистина важна роля за постигане на устойчивост на рибарството в Европейския съюз също така от съществено значение за, за преработвателния и производствения подсектор. Ние виждаме аквакултурата като неразделна съставна част от новата обща политика в областта на рибарството. Държавите членки имат възможност да дадат допълнителен тласък на аквакултурното си производство и да реализират приоритетите си също и с финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство, който наистина е изключително важен. и по отношение на регламента за контрол и неговите изменения. Европейската комисия наскоро съобщи, че през второто тримесечие на 2018 година се очаква на Европейския парламент и в съвета да бъде предоставена законодателна инициатива, представена законодателна инициатива, чиято основна цел е преразглеждането на регламента за контрол от 2009 година. Българското председателство отдава висока степен на значимост на това законодателно предложение – в зависимост от точната дата на представянето му на Европейския парламент и на съвета, председателството ще има готовност да започне техническо разглеждане на предложението на комисията. Разбира се, изхождайки от важността на Европейския съюз да разполага с ефективна система за контрол. За ваша информация бих искал да споделя, че ние възнамеряваме да спрем много подробно на този, да се спрем подробно на този въпрос, да проведем задълбочена дискусия на тази тема и с генералните директори по рибарство на държавите членки по време на тази среща, която ще организираме в България през месец юни тази година. По отношение на поставения въпрос от колежката от Румъния за вътрешните води, за Дунав, да смятам, че като малко по-регионален въпрос ние има какво да направим съвместно по, този, по тази тема, по отношение на възстановяването на рибните запаси, по отношение на замърсяването, така че да направим надежно изследване, включително за замърсителите, които са причина за това нещо и да подобриме тези запаси. Така че ние в чисто регионален аспект смятам, че трябва да си подадем ръка и да работим много ефективно по този въпрос. Господин председател, благодаря за вниманието. Благодаря много, господин министр. Първо, благодаря ви за това, че дойдохте, за това, че се срещнахте с депутатите от Комисията по рибно стопанство на Европейския парламент. Благодаря за това, че изслушахте различни колеги, първо координаторите и после депутатите. Благодаря ви най-вече за това, че отговорихте, за това, че изложихте приоритетите на българското председателство. Е, това председателство ще бъде натоварено, ще бъде много важно в много области. Е, има е, много теми, които ще се появят в последствие. Те ще бъдат изключително важни. Така или иначе, ние разчитаме на едно добро сътрудничество между институциите, между парламента, разбира се, в частност Комисията по рибно стопанство и Българското председателство. Това е. Благодаря ви още веднъж. Надявам се и не се съмнявам, че ще имаме възможност отново да се срещнем, може би не точно в тази зала, но с колегите от Комисията по рибно стопанство. Благодаря още веднъж.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 Merci. Il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, donc je passe tout de suite la parole à, à Stéphane de Pipéré qui est là pour euh, représenter euh, la Commission européenne. Stéphane, vous avez la parole. Thank you very much. And uh, thank you for this uh, report, which we think is, uh, represents excellent work and excellent analysis, and also what uh, the various members of the Parliament have been saying here represents an excellent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 Il Yo no me voy a substituir a, Serrao, a Clara. Kuhn, Aguilera et Kadek. Kuhn again Ah oui, oui, oui. Donc Serrao, euh, Ricardo, euh, tu fais short, hein Allez hop Ok. Mjla.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 Euh, Elisa Roller, tu veux prendre la parole là-dessus, puisque c'est toi qui représente la commission. T'as rien à dire. Ben vas-y, vas-y, vas-y. Vas Merci, Monsieur Kadek, and uh, good afternoon, everyone. Um, just a very quick reaction from our side. First of all, to welcome um, the rapporteur's report, uh, draft report, um, and as uh, picked up by a, a number